So, good morning, colleagues. I... Здравейте, колеги! Начало на заседанието на нормалната ни а, сесия в комисията Либе имаме един дълъг доклад с дълго име, което ще изчета. Докладчика е госпожа Файон. Представяне на проекто доклада ще чуем за предложение за решение за въвеждане на, на упростен а, режим а, който се основава на едностранното признаване на страна на Харватия и Кипър на определени документи за равностойни националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхната територия, не надвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни. Госпожо Файон, давам ви е, думата и доколкото разбрах и комисията иска да се изкаже, така че госпожо Файон имате думата. Благодаря много, госпожо председател. Позволете ми да говоря на словенски защото е доста сложна темата и се надявам всички да могат да ме разберат и ще бъда по-точна. Благодаря много за това, че ми давате думата. На първо място искам да благодаря на Европейската комисия за това отлично предложение, което са подготвили и също така доброто сътрудничество. Също така благодаря на всички докладчици в Сянка. Този доклад а, се основава на въвеждането на опростен режим за външните граници на Харватия и Кипър. И с присъединяването на 1 юли на Харватия към Европейския съюз трябваше да започнат да осъществяват първия етап от договора за Шенген. И това означава, че Харватия, както всички други държави преди това, трябва да осъществява регламент 5310 от 2008 и трябва да се определят ясно задълженията за визи, да речем за Марокко сред други държави. Но според регламента за присъединяване има и други разпоредби, които не влизат в сила, тъй като когато имаме виза от а, някоя от държавите от Ченген, то лицето може да се движи свободно на територията на другите държави. Става въпрос за визи също, които се издават от нешенгенски държави и тези разпоредби остават в сила. Другите държави, които не осъществяват разпоредбите от Шенген, могат да решат да признават някои визи. Обикновено става въпрос за визите за по-дълъг престой. Например, случая с Конго беше цитиран. Това е свързано и с националните визи за дългосрочен да престой и други разрешения за престой, които се издават от други държави членки, не част от, Шенгенско, не част от Шенген. Имаме такъв случай, да речем, на е, граждани от Молдова, е, чиято виза за кратък престой беше призната от Румъния. Що се отнася до регламент 539 от 2001, свързан с едностранното признаване за качеството на визи, издадени от а, държавите, не прилагащи изцяло а, разпоредбите на Шенген, трябва да отбележим, че регламент 810 от 2009 не се прилага със своите ограничения, но има сериозни разлики между визите, които са ограничени от териториална гледна точка и други визи, които се издават, да речем, за гражданите на Косово и които позволяват свободно движение във всички държави от Шенген. част от които не признават Косово. Ето защо трябва да може да се използват тези използването на тези визи трябва да се изключи от едностранното признаване и този режим, тъй като това представлява заплаха за шенгенската територия и също така не трябва да имат допълнителни задължения за Харватия и Кипър и да няма отклонение от споразумението за присъединяване. Това е не задължителен режим и Харватия може да прецени да издава визи, както и преди, според споразумението за присъединяване. И ако Харватия и Кипър решат да въведат взаимно споразумение за режим, те трябва да признаят визите, които признават и всички други държави членки. И така да позволят пълната инвалидност в цялата територия на Европейския съюз. Този процес трябва да продължи и а, когато въпросните държави се присъединят към Шенген и задължението на използването на такива визи стане валидно и за тях. Според а, правната служба на Европейския парламент и консултациите с експертите, а, на тях съм се основала на тези становища, когато съм разработвала текста, за да отразим ситуацията в момента. Трябва да се спра на изменение 4. То също беше посочено и от Европейската комисия. Тук можем да стигнем до една правна а, липса, поради непризнаването от страна на Кипър. Ако Кипър реши да въведе тези регламенти, те трябва да признаят ограничената валидност за визите а, за лица от Косово, макар да не признават Косово валидността на тези документи, иначе не би била осъществима. Този доклад е готов сега за а, обсъждане, за преговори с съвета и с нетърпение чакам нашето съвместно сътрудничество и с съвета, и с комисията. Благодаря, госпожо Файон. Не виждам желаящи да се изкажат. Няма ги докладчиците в сянка. Затова давам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за представения доклад. На този етап са внесени четири изменения. Първият първите две поясняват предложението на комисията и се радвам, че докладчикът е, даде обосновка на четвърто измерение. Сложен е, въпрос, е, който тя обясни, тя го обясни много добре. Предложението е напълно в духа на предложението на комисията. Що се отнася до трето изменение – ние бихме имали въпрос за пояснение, защото се прави предложение да се направи справка с, е, искането за взаимно признаване преди а, влизането в Шенген. Ние бихме попитали какво точно се има предвид, е, за да можем да дефинираме своята позиция, но като цяло благодарим на докладчика за позитивния подход. Благодаря. Таня, искате ли да добавите нещо? Тъй като имаме експертна среща и ще се срещнем с докладчиците в Сянка да обсъдим въпроса, разбирам въпросът, но бихте, но ми трябва малко време е, за да изясним въпроса на заседанието на, с, с докладчите в Сянка. Благодаря на госпожа Файон. Можем да преминем към следващата точка в дневния ред, макар че сме с 15 минути преди графика. Съгласен ли сте, господин ВОС? Става дума за предложение за регламент за разгръщане на ИКО в автомобилните системи. Развръщането на тази система се основава на обработката на личните данни. Господин Вос ще представи проект становището си и ще ни информира за сроковете за внасяне на изменения и гласуването в комисията Либе. Координаторите поискаха процедурата да бъде по правило номер 50. Господин Вос ще ни обясни, че може да се постигне е, споразумение по процедурата, предвидена в член 49+. Благодаря, Кинга. Говорим за системата ECOL. Чрез различни правни а, инструменти а, трябва да интегрираме в всички нови автомобили такава система, която позволява автоматична помощ, като дата е предвидена 2015 година. Мисля, че естеството на тази система би позволило спасяването на много човешки животи. Естествено има въпроси свързани с защитата на данните и бих искал да разясна тези въпроси в момента. Комисията ИМКО не е изяснила дали може тази система да се използва и за търговски, и за частни цели, или единствено следва да е насочена към спасяването на човешки животи. По отношение на защитата на личните а, данни, позволете ми да кажа следните а, неща. Става въпрос за една. А, за една автоматична а, система за спешни повиквания. Тя трябва да се задейства, трябва да бъде една латентна система, ако ми позволите този израз. Но трябва да имаме естествено защита на личните данни. Различни датчици трябва да изпратят сигнал. Но, докато дойде момент за изпращането на този сигнал, никъде не се събират данни. Така че в а, тази система за спешни повиквания не би могло, не предвижда използването на проследяване. Докато а, човек а, се движи в автомобила, то не се излъчват а, сигнали, свързани с различни лични данни. Също така е възможно системата ръчно да бъде изключена, ако а, човек и няма доверие. По отношение на допълнителните услуги, свързани с лични въпроси, би трябвало да съществува тази възможност и законодателят трябва да предвиди тези два варианта още от самото начало. Технически би трябвало да разделим двете системи, така че използването на едната система да не затруднява употребата на другата система. Докладчицата в Инко би искала да ограничи всичко до системата за спешни повиквания. Аз в, моята, в моето проекто становище разглеждам и двете системи. Защото ако в крайна сметка се избере такъв вариант, нашето мнение вече е изразено за частната система ИКОЛ би трябвало да е нужно предварителното съгласие от страна на засегнатото лице, т.е. лицето към което се отнасят данните. Това лице трябва да е запознато с приложното поле, с обхвата и с въпросите свързани с личните данни. В случай, че лицето не иска използването на частната система и кол, то трябва да има правото да се откаже от нея. Говорят както както за а, разпоредбите свързани с а, защита на данните, така и за възможността на използване на частната система ECOL. Остават а, няколко правни въпроса, които трябва да се разяснят. разяснят. Например, какво означава точно а, минимален пакет данни. дали искаме да го прехвърлим към системата от 112, на, към а, телефоните 112. И също така интегрирането на различните системи, когато един автомобил се използва от няколко шофьори или при продажба на автомобила или когато е съвместно използвано превозно средство. Също така трябва да се разясни какво се случва при кражба, при незаконно, незаконна употреба на това превозно средство. Може би с делегиран акт би могло да се разреши въпроса с защитата на личните данни в тези хипотези. Трябва да има време за внасянето на изменения. Срокът, който предлагаме е до 5 декември. Както казах в самото начало. Това становище би трябвало да може да се гласува на 18 декември. Когато се представи а, доклада, все още не бяха назначени докладчиците от а, другите комисии. Имко би иск... тази комисия би искала да проведе гласуването на 6 декември. А, така че ние следва да се адаптираме, за да може нашето мнение да бъде взето предвид. Сега обаче Имко отложи гласуването за февруари, така че можем и ние да се възползваме от малко повече време но при всички случаи трябва така да се приспособим към графика, че имко да може да вземе а, нашето становище предвид. Нашата комисия се занимава единствено с въпросите, свързани с защита на личните а, данни, с а, член 6 и с съображение 8 и 13. Това са точките, които можем и които ние трябва да разискваме. Това представлява една малка част от целия доклад. Системата ECOL трябва да бъде придружена и да върви ръка за ръка с опазване на личните данни но не би трябвало а, този анализ а, да се основава на директива. Ето защо аз мисля, че би трябвало да следваме правило 49, а не правило 50. Но ако такова е желанието на комисията, бихме могли да се позоваваме и на правило 50. Аз читам, че би трябвало бързо да вземем решение. Не е нещо толкова значимо. Смятам, че бързо можем да имаме представа какво е подходящо. Благодаря. Няколко души са се записали за изказване. Госпожа Интвелт. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за бързата работа. Мисля, че в първият проект има много положителни елементи. Има няколко въпроса, които бих повдигнала. Не съм не се чувствам спокойна, що се отнася до защитата на личните данни. Казвате, че няма да съхранява данни, няма да има проследяване, но по толкова много въпроси виждаме, че има тенденция да се разширява целта. Веднъж събрани данните, като че ли започват да се използват по различен начин. Тези данни биха били много интересни за застрахователите и не непременно в полза на застрахованите. Защото данните може и да не се съхраняват, но може би е технически възможно да бъдат съхранени и по този начин се получава пълна картина на поведението на човек зад вулана. Освен това, данните могат да се използват за търговски цели. Друг може да каже, че те са необходими за целите на правоприлагането, така че не съм сигурна, че въпросите с личните данни са маловажни. Винаги трябва да се запитаме защо, откъде идва това предложение. Някои казват, за да се спаси човешки живот. Никой няма да е, успори това, но човешкият живот може да се спаси по различни начини. Дори и да има такова електронно обаждане, не означава, че линейката веднага ще пристигне. Пристигната линейката зависи от много фактори, така че твърде упростенческо да кажем с ИКО ще сте спасим живота на толкова хора. Освен това, много съм е, любопитна да чуя становището на контролния орган за личните данни. Що се отнася по процедурата по член 50, според мен заслужава да приложим тази процедура. Предполагам, че и други комисии ще възникнат въпроси свързани с с е, личните данни. Последицата от факта, че живеем в е, свят, в който личните данни стават все по-важни, измерението засилва своето значение и може би може би не е необходимо да се борим за процедура по член 50 всеки път. Може би трябва процедура, по която ние да работим от самото начало по различните досията. Благодаря, госпожа Сарджентини. Благодаря, госпожо председател. През последните месеци изпратих поредица от въпроси към Европейската комисия, защото исках повече яснота за това ко... относно данните, които ще предава чипът. Чипът в колата непрекъснато ли предава данни? Сигурни ли сме, че е, връзката ще възникне само е, в случай на катастрофа? Възниква и въпроса за последващия етап и за помощта, която получаваш. Но да се върна в началото. Онова, което подготвяме тук, сигурни ли сме, че то няма да създаде възможност за непрекъснато следене на шофьорите? Не сме ли сигурни, сигурни ли сме, че системата няма да се използва от търговски цели и други организации за цели, които не са предвидени? Зелените смятат, че докладът на господин Фос върви в правилната посока, но искаме редица гаранции и за това ще внесем и изменения. Би трябвало собственикът на автомобила да може да изключи и кол. Или пък трябва да се свалят редица приложения. И кол не бива да се въвежда автоматично с купуването на автомобила или подписването на застрахователна полица. Контролният орган по личните данни привлича вниманието върху факта, че няма достатъчни гаранции за личните данни на шофьорите. Ние трябва да се погрижим да има такава защита. Не искаме да има данни за проследяване. Не бива да допускаме възможността различни, различни е, страни да получават достъп до данните. И накрая не смятам, че докладчикът е, може да вземе решение, за прилагане на точка 50 от правилника в друга комисия. Аз съм координатор и по време на координаторите минал следваща седмица ще обсъдим по-нататъчните етапи в работата по този доклад. Според зелените, точка 50 от правилника е важна. Въпросът не е дребен, става дума защита на личните данни. А, това е въпрос, който е от изключително значение за нашата комисия. Трябва да сме сигурни, че сме изпълнили задачата, която е предвидена в нашите правомощия, господин Вайденхойзер. Благодаря на господин Фос а, за тази систематична а, работа, която свърши а, и толкова бързо. Говорим за ИКО. Това, са, това е обществена услуга, има и частни услуги и смятам, че по отношение на ИКО трябва да се изключи а, възможността за установяване на местоположението в по отношение на частните услуги в тази област. Трябва наистина да разгледаме въпросите, които бяха повдигнати от колегите. Разбира се, че трябва да предотвратим използването на данните за други цели, търговски, да речем. Също така въпросът е свързан с застраховките, необходимостта да се плащат по-високи за застраховки, съответно премии в случай на включване, изключване на услугата. Наистина, защитата на данните трябва да е тема, която обсъждаме много тясно свързано с а, за да не се наложи след това да трябва да се занимаваме с много негативни последици от въвеждането. Според социалистите и демократите трябва да се, според нашата политическа група, трябва да се използва правило 50. Също смятам, че е важно и съм съгласен тук с докладчицата, че е, и двете системи трябва да могат да се деактивират ръчно. И също така привличам вниманието ви към факта, че със сигурност не би следвало да приемаме а, въвеждането на каквото и е да било плащане на тази а, публична обществена система. Тя трябва да е безплатна, защото целта е да спасява човешки животи. А, това е, което имах да кажа. А, просто смятам, че трябва да не забравяме, че а, целта е да се а, спасят животи. Господин, господин Кирхоп. А, нека споделя редица а, моменти на загриженост, е, загрижен, моменти на загриженост в а, тази тема. А, вече за втори път се съгласявам с госпожа Интве от тази седмица и това искрено ме притеснява. Не виждам какъвто и да било знак тук, че има ясни параметри и изобщо възможност за контрол на данните, които събират от тези устройства. Доста цинично ми се струва да разчитаме на устройствата да пре отвратяват е, нарушаването на закона с рана на хората. Наистина ми се струва и интересно да чуем господин Вос как е, работят тези устройства на немските магистрали. Тук мисля, че наистина не се справяме много добре. Много хитри идеи си а, е, измисляме тук. Наистина поздравям господин Вос как се е справил с това досие, но Действително призовавам за много голямо внимание а, в тази тема. Много са сериозни съображения, свързани с защита на данните. И аз искам да знам как ще се гарантират, а, как ще се гарантира тази а, защита. Тук се събират данните не от а, а, хора, а от, да, от а, устройства. Така че в цената на един автомобил а, ще се включат всички тези неща. Смятам, че са много скъпи. Няма да има много а, смисъл. И разбира се, че хората а, носят отговорност а, за а, това да не надвишават а, а, своите ограниченията в а, а, скоростта и ред други неща, но когато прехвърлим тази отговорност към производителите, ще допренесем за все по-лошо качество на а, шофиране. Смятам също така, че тук трябва да има съответната съразмерност и според мен това предложение има наистина ненужна, ненужен обхват и също така а, допринася за нарушаването на личното пространство, личните данни. Следващия оратор има думата. Господин Де Юнг. Благодаря, госпожо председател. Доста неща исках да кажа, които вече а, всъщност се чуха. А, доста отдавна следя а, това досие от първоначалния доклад по собствена инициатива и когато започнахме техническия анализ, казахме, че не става въпрос за излъчване на данни, а за приемане на данни. Какво се случва обаче при приемането? До миналата година експеримента беше в Чехия и там се натъкваха на проблем след проблем във връзка с излъчването и приемането на сигналите. Много адаптации трябва да, много изменения и съображения които трябва да бъдат въведени преди да сме сигурни, че линейките ще пристигнат на време. Така че трябва да направим всичко това много а, бързо, да сме сигурни, че е валидно навсякъде в Европа и в същото време не разполагаме с техническата готовност за излъчване и приемане на сигналите. Така че ми се струва, че твърде много бързаме и съм получил доста а, сигнали и а, писма от а, притеснени а, граждани, които именно по този начин виждат а, тази инициатива, че едва ли не ще ги преследват и ще знаят твърде много за а, тях. Прочетох доклада на господин Вос и наистина ми се струва опасно да даваме становище или да одобряваме използването на тези данни за други цели. А ако искаме да излъчим а, послание, правилното послание към гражданите, трябва пределно ясно да кажем, че единствено вариант едно и две ще бъдат възможни. Наистина всички искаме да спасим човешкия живот, но а, има и много сериозно а, притеснение за големия брат, за това постоянно наблюдение, за това как непрекъснато има данни за какво прави човек и какви данни ще бъдат предадени всъщност за дадено происшествие. Това притеснение е основано и ако а, имаме техническата готовност за осъществяване на предвиденото тук, а, то, то трябва да се ограничи единствено в а, вариант 1 и 2. Трябва да има възможност за изключване на системата, ако а, човек е готов да поеме този риск, ако а, смята, че е по-важно да не е напълно проследим. И нещо друго, което трябва да приемем от регламента за личните данни. Там има няколко добавки, които могат да се направят. Ще направим предложенията на следващия етап. Но въпросът е, че при положение, че хората имат съвсем обосновани страхове, не трябва да напредваме и да се движим напред с един такъв проект. А сега давам думата на представителя на а, ЕДП. А, извинявайте, на а, контролния орган за защита на личните данни. Мисля, че докладчикът вече се спре на някои от въпросите, свързани с ИКО. Нашият проблем е, че ИКО е устройство, което дава, което предава информация за това къде се намирате. И гаранциите за защита на личните данни са необходими само за телефона номер 112. Тук тези данни могат да се използват е, и от застрахователите и за е, много е, приложения, които са на телефона ви. Тези услуги вече съществуват и госпожа Сарджентини каза, че не можем да сме сигурни, че ИКО няма да се използва за други търговски цели. Всъщност ние сме сигурни, че, сте, че ще се използва. В момента производителите на коли разработват услуги с добавена стойност. И тъй като сме сигурни, че това приложение може да е полезно и някои потребители могат да искат да ги използват, това не бива да бъде в нарушение на законодателството за личните данни. Необходими са гаранции, същите като за номер 112. И в становище ние забранява, ние препоръчваме забрана за постоянно а, проследяване и а, могат, потребители трябва да даде съгласието си за услуги с добавена стойност. Не, мож, не можем да допуснем хората да не знаят, че тяхното местоположение се знае. Без, без те да дадат съгласието си за това. Член 6 предвижда гаранция за 112 и същите гаранции трябва да се прилагат спрямо ИКО или услугите с добавена стойност. И може би е, Либе трябва да промени текста за да съответства на нашите изисквания. Не искаме да има допълнителна възможност за достъп до личните данни. Европейската комисия иска ли да се изкаже? Благодаря комисията, благодари на комисията по основни свободи, по-конкретно докладчика за становището. Комисията е съгласна с необходимостта от подробни правила за защита на личните данни в инструмента за ИКОЛ и спазването на изискванията за личните данни. Ето защо препоръките на член 49 бяха включени в текста и в предложението в сегашния член 6. Що се отнася до e-call с добавена стойност, комисията смята, че са спазени правилата за защита на личните данни във връзка с тези услуги. Комисията смята, че трябва да сме предпазливи тогава, когато смятаме да регулираме въпросите свързани с защита на личните данни. Могат да възникнат и други въпроси, които се нуждаят от регулиране. Що се отнася до споменатата възможност за деактивиране, телефон 112 комисията смята, че това може да бъде в ущърп на ползата от услугата за отделния гражданин. И разбира се, много е важно да имаме предвид, че основният проблем, а именно проследяването, не фигурира в предложението на комисията. Това предложение въобще не фигурира в предложението на комисията. Освен това, искането за техническо разделяне на номер 112 от ИКО. Има такава техническа възможност, но производителите могат да решат да не използват същите компоненти и има също така опасност от двойни обаждания, което ще затрудни спасителните служби. Благодаря. Аксел, заповядай. Благодаря за всички коментари. Искам да изясня нещо, както и представителят на комисията го направи току-що. След обсъждания с председателя на комисията Имко и докладчика от тази комисия, ми се струва, че целта е този доклад да се съсредоточи единствено и само върху системата ECOL 112. Така че много от нещата, които говорим тук, не са свързани с тази цел. В текста не е много ясно дали се говори и за частната система ИКОЛ или не. Аз включих тази а, част за всеки случай докладчиците от комисията ИМКО ме убеждават, че е насочен доклада единствено към ИКОЛ 112. Така че от гледна точка на защитата на данните, дали може системата да се, а, да се изключи или не, това вече само по себе си, ако се приеме възможността да се изключва. Всеки един може сам да вземе решение какво да направи. От описанието, което беше направено, става ясно, че не става въпрос за едно постоянно предаване на данни. Задейства се предаването на данни, когато се случи някакво происшествие. Това е замисълът и това е което ние изискваме, защото става въпрос за най-добрият начин за защита на данните. Само при происшествие да се активира и кол. Освен това, всеки един а, индивид ще взема решение дали да изключва или не системата. Европейският надзорен орган за защита на данните не взе а, думата да се изкаже само днес. По отношение на частната система и кол, по мое мнение, би могла да се включи по-нататък. Но докладчикът е ограничил доклада си изключително до системата за 112. Така че мисля, че тук говорим на празно за някакви страхове, които по-скоро ще са свързани с едно бъдеще, когато решим да включим и частната система. При всички случаи гражданинът трябва да взема решение сам дали ще използва тази система или не, дали ще я включва или не. Както бе споменато вече, е, ще има интереси от страна на застрахователните е, компании. Това би означало и по-низки е, застрахователни премии но в ръцете на всеки един е да вземе решение какво ще реши да прави с тази система. Трябва да има обаче законни, законови основания, които да са свързани с защита на личните данни. По отношение на това дали ще се използва 49-та или 50-та точка от правилника, какво е моето а, становище. Значи, за мен е безразлично. Ако решението на местно институционално ниво или ако комисията вземе такова решение да се използва ИКОЛ 112, тогава решението ще е правило 50 и за мен наистина няма абсолютно никакво значение. За мен е безразлично дали ще се избере точка 49 или точка 50 от правилника за вътрешния ред. Важното е а, да видим точно за какво се говори. И да, но, да имаме отговор възможно най-скоро. По отношение на а, търговската а, част. Това няма да бъде м, съществена част от а, доклада на Либе, по-скоро ще бъде част от а, доклада на Имко. Аз а, настоявам всяко лице да има право да а, включва или изключва тази система а, e-call, но това вече е включено в основния регламент за защита на данните. За... Добре, благодаря господин Фос. Това беше нашия. Това беше последната точка в нашия дневен ред за тази сесия. Така че приключваме и продължаваме в 2.30 с съвместен, съвместни разисквания с комисията ЕКОН. И тогава отново След това, всъщност след съвместните разисквания с комисията, от 2 до 3.30 ще продължим само в комисията Либе от 3.30 до 4. припомням, че до 5 декември е крайния срок за измененията на последния доклад, който обсъждахме. Благодаря ви много. Край на сутрешната ни сесия. Ще се видим в 2.